Hello everybody. We can start. Добър ден на всички. Нека да започнем. Драги гости, добре дошли на днешния семинар. Той се организира в сътрудничество с а, панела за оценка на научните варианти в парламента. Както знаете, е, сега темата се е, обсъжда и в съвета и преди няколко е, седмици започнахме ние да се занимаваме с съответния документ. Затова и настоящия семинар е много полезен. Той се надявам, че ще допренесе за разбиране на темата как влияят биохраните върху човешкото здраве. Като тук не става дума само за самите храни, но е, логото, листенцето, което дава сертификация за биопродукти, се е, дава само след спазването на дълъг списък процедури. Ние посредством нашия доклад настояваме да има достатъчно проверки и гаранции, за да се запази репутацията на името био. В земеделието се предприемат ред мерки с значителни ограничения за използване на пестициди и също и спазване на стандартите за земеделие и животновътство. Тоест, биопроизводството е възможно най-близко до естествените продукти и техните качества – ограничават се присъствието на химически елементи в сравнение с продукти, отгледани по традиционния начин. Добавките също са много ограничени при преработването на тези продукти. Но сега ще дам думата на нашите експерти, които ще ни дадат повече подробности по въпроса. Като граждани и като потребители, и аз като такъв съм убеден, че в публичния дебат трябва да изведем тази тема на още по-голямо, по-високо ниво на внимание. Трябва да засилим усилията си за децата, децата и младите хора да получават по-добра храна, защото в тази възраст се изгражда имунната система. Използването на биохраните се е, насърчава и в програмата за раздаване на плодове в храните, в училищата. Искам да е, поздравя нашите гости. Тук предварително се извинявам, ако не мога да им е, произнесе имената правилно. Доктор Аксел Мие от Шведския университет по земеделие доктор Йохана Скал, който председателства Асоциацията за качество на храните и здравето в Нидерландия. От тази година той работи за университета в Копенхаген, Дания. Доктор Берхан Вацел от Института Марс Рубен в Карлсруе, Германия доктор Ева Рамбятковска от Варшавския университет, доктор Стоилко Опостолов, който е председател на Фундацията за биоземеделие Биоселена. Той идва от страната, която познавам най-добре, България. И доктор Филип Гранжан е, от е, университета в Южна Дания в Одензе. Той ще бъде при нас посредством скайпе връзка. Сега също искам да поздравя и господин Жоао Нофре, който представлява Генерална дирекция за меделие и оглавява звеното за биохрана. Ни. Също доктор Даниел Дел Рио от университета в Парма, Италия, който ще е, председателства дискусията. И сега, без да се бавя много, давам думата на нашия модератор. Заповядайте. Uh, thank you, Mr. Nekov, and welcome to everybody, both here in this room. Благодаря, благодаря на всички, благодаря и на всички, които ни следват по интернет. Казаха ни, че се предава нашето заседание по интернет, така че можете да следите и от вкъщи толкова интересния семинар. И що се отнася до тези, които ни следват. Е, хаштага на Twitter е, е OrganicTOA. На сайта на парламента също можете да се ориентирате как да следвате настоящето заседание. Е, основните моменти ще се появят на, на Twitter. Много е богата темата, затова ще говоря и пределно бързо. Е, професор Грожан също наблюдава нашето заседание и той не може да присъства, но ще направи презентация по скайп, което е добре. Също нека да кажа, че на Твитър на Европейския парламент имаше зададен един въпрос. До вчера можехте да отговорите. Предпочитате ли биохрани пред обикновените? И е, отговорите бяха 70% да може би след настоящия семинар е, и останалите 30% ще си сменят мнението. Нека да напомня, е, че е, нашите оратори имат ограничено време за е, изказване и сега давам думата на господин Жоал Анофри, който е ръководител на звеното за биопродукти в Генерална дирекция за меделие в Европейската комисия. Повтаря отново оратора фирма титлата на господин Унофре. Той ще ни говори за новия регламент на Европейския съюз за биопроизводство и етикетиране. Благодаря. За мен е не само удоволствие, но и чест да бъда тук. Съвсем накратко. Ще засегна най-общо темата за връзката между биопроизводство и здраве. Схемата за сертифициране на биохраните е доброволна и е, е програма за качество е, на продуктите, а не на програма за, за здравеопасване. Такива програми има и други. Биопроизводството е 2,5% от е, общия БВП за сектора. Реформата на селскостопанската политика от последните 10 на години сложи голям акцент върху биопроизводството, съответно и с мерки за развитие на земетелските райони в подкрепа на биопроизводство. Защото това производство е свързано и с усилията за устойчивост и опазване на околната среда. Ние обаче не смятаме, че има достатъчно данни за това как биохраните въздействат върху а, е, потребителите е, нормално е, няма. Е, също така се установява, че няма и достатъчно контрол и доста има замърсяване от пестициди от съседни обекти. В сега се оказва, че в е, био, е, биопродуктите за бебета реално има повече пестициди, отколкото в традиционните такива. Просто защото е, все още няма достатъчно ясни данни за проверки и за отчитане на въздействието на тези храни върху човешкото здраве. В е, регламента акцента върху производство на биохрани ще си остане. Като цяло всички политики за свързани с храни са свързани и с здравето и безопасността. И не може да се дава предимство само на биопроизводството, на 2,5% е, биопроизводство, защото това означава да пренебрегваме, е, да имаме относително отрицателно отношение към останалите 97,5% производство на храни. Всяка храна трябва да бъде безопасна. Ние проведохме много значима е, консултация с е, общественото мнение, свързано с новия регламент. Получихме над 300 отговора от заинтересовани страни. И в тези консултации се, много често отговорите бяха от обикновени граждани, които казват, че основно съображение е опазването на околната среда, също ниското съдържание на пестициди. За това избират хората биохраните. Устойчивостта на производството не е толкова основен фактор. Ние очакваме сега да има и положителен ефект върху засилване на сектора за биопроизводството с е, настоящото предложение за законодателство. Седем мерки има за засилване на доверието. Премахват се дерогациите, изключенията, е, премахва се възможността да се продават биохрани с пестициди, засилва се контрола и се изчистват или хармонизират правата за износ. Всичко това се извършва като законодателно предложение съвместно от съвета и парламента и ще има, разбира се, отражение върху доверието на потребителите. Също така имаме за цел да се разширява предоставането на информация, установяване на мрежи, т.е. и незаконодателни мерки. С това аз приключвам. Можем да започнем дебата. Благодаря ви за вниманието. Uh, благодаря много. След тези кратки уводни думи ще имаме... Нека да ви представя начина по който ще работим. Първо има а, е, имате възможност да слушате на английски, български и френски и да се изказвате на трите езика. И след е, всяко изказване е, ще има 2-3 минути за въпроси и отговори. Нека сега да дам думата на Аксел Мие от Шведския университет за селско стопанство. Аксел, заповядай. Благодаря. В Каролински институт работя по въпроса за развитието на алергия от децата. А в университета по селско стопанство работя по разпространение на информация в областта и искам да се спра на няколко теми, които не са засегнати в отделните предвидени изказвания, така както са определени темите им в програмата. Oh, wow. I hope that this is uh, suitable to read. Let's see. I will go through it. On the left we have the organic food. On... Виждате на екрана отляво uh, органични, uh, биологичните храни, екохраните, от дясно, uh, влиянието им върху здравето. Има специални правила за производството на екопродукцията. Има важни елементи, свързани с а, типа потребление, моделите на потребление, ефектите върху общественото здраве, върху здравето на потребителите и върху производителите. Сега ще се опитаме да направим връзката между а, тези елементи, които виждате. Дайте да направим връзките една по една. Първо, антибиотиците. Що се отнася до регламентирането на производството на органични продукти, на екопродукция, има голямо ограничение върху използването на антибиотици нещо, което означава намаляване на риска за развитие на бактерии, резистентни към антибиотици в животновътството. Ще се спра на подробностите по-късно. След това фитосанитарна защита. Определени пестициди не са допускани а, или са силно ограничавани в, изпол... в производството на екопродукция. Това означава, че като цяло има по-малко пестициди, по-малко излагане на пестициди и, и това е положително и за производителите, и за потребителите. Филип Гранжан ще говори по тази тема по-късно. След това, хран хранителното съдържание. Минералните торове не са позволени в органичното селско стопанство, което влияе на състава на, на самите растения и съответно на, потреб... на здравето на потребителите. Друг важен елемент – режима на хранене. В животновътството, в екоживотновътството, животните трябва да имат достъп до трева, люцерна и до а, фураж, нещо, което се отразява на съдържанието на тяхното мляко и месо и на, на здравно потребителите. Накрая а, има хора, които предпочитат екохрани, е, които като цяло обикновено имат е, по-различни предпочитания за хранителния си режим от средностатистическия, нещо, което се отразява на съдържанието на хранителни вещества в техния хранителен режим. Много от тези елементи ще бъдат покрити в подробности в изказванията, които предстоят. Защо искаме да говорим за екопродукцията и е, здравето? Много често е, се противопоставят на конвенционалните продукти на екопродуктите и хората, когато са в магазина, видят, че едните са по-скъпи, е, навлизат е, с лекота в този спор. Другият е, важен въпрос е самото селско стопанство. По-настоящем няма достатъчна устойчивост нито в конвенционалното, нито в екостопанството. И ние като научни изследователи сме длъжни да проучим причините за това и да разберем как да го направим по-устойчиво. За целите на тази презентация, когато говоря за екопродукция, все пак се има и конвенционална продукция. Имам предвид интензивното земеделие, най-често срещно в Европейския съюз. Нека сега да дам един пример с производството на ягоди. Ние бихме искали ягодите да изглеждат така, но много често те изглеждат така. Надявам се, че виждате това. А има сив, сива плесен, която навлиза в цветчетата, след което заразява самите плодове. Много ягодови насъждения страдат от този проблем. Губи се качество, губи се е, реколта и това, което може да се направи от 3 до 8 пъти да се пръскат с е, фунгициди по време на цикъла на растеж на растенията, но е, е, при екопроизводството това не е е, допустимо, така че има много интересно друго решение на е, въпроса. А, слагаме в средата на полето от ягоди един кошер пчери и се прави така, че а, е, пчелите излизайки от кошера преминават през пространство, където има спори от друг вид фунги и те се занасят от пчелите под цветчетата на ягодите и този а, друг вид а, гъба е по-силен от сивата гъба, от сивата плесен и а, е, по този начин сивата плесен не се развива. Това се нарича ентомовекторна ектомовекторен подход. Т.е. чрез насекоми се пренасят необходимите вещества. В Финландия правителството дава подкрепа на а, производителите на ягоди и а, на конвенционално производство на ягоди да прилагат а, този модел. Това е проект Бикопол, така се нарича той, и той е използвал финансиране от Европейския съюз. Това е един конкретен пример. Има и много други. Разбира се, селското стопанство все още няма решение за всички проблеми, но има множество интересни решения. Работи се по устойчиви сортове, по ротация на, на култури, по естествени а, защити, като тази калинка, която яде лисните въщки, по хигиената, механични мерки и по специални типове управление така че а, е, културата да има добро, добър старт, за разлика от а, е, вредителите и от конкурентните растения. И в Европейския съюз се настоява за е, интегрирани програми за управление на вредителите. Тоест всички, които трябва да се справят с родители, трябва да вземат предвид всички възможности, които са на разположение. Тоест, могат да се прилагат подходи и в конвенционалното производство, които вече са използвани в биопроизводството. По този начин цялостният селскостопански отрасъл става по-малко зависим от пестициди и по този начин всички потребители са малко по-защитени от продукция, изложена на пестициди. Сега нека, нека да говоря за резистентността на бактериите срещу антибиотиците. Това вече е сериозен а, проблем в здравеопазването, както може би знаете. Една от причините да се развива такава резистентност е, че се използват прекомерно антибиотици в животновътството и в отглеждането на риба в биза, рибарници. Затова правилата са, че антибиотиците следва да се използват само когато животните са заболели, но за съжаление по-настоящем това не е така, въпреки че има такава препоръка но е, профилактичната употреба на антибиотици е изключително широко разпространена, въпреки това, което каза Европейския парламент и препоръча преди няколко години. И въпреки ем, препоръката на СЕЗЕО. Но такава профилактична употреба не се прилага в екопроизводството. Използват се нефармацевтични профилактични продукти. Как? Ами първо, по-малко интензивно е животновътството. Животните не трябва да растат толкова бързо, по-малко на определена площ, по-малко стрес и се отглеждат и селектират животни, които са по-устойчиви. Това означава, че опита и решенията, развити в екопроизводството може да доведе до натрупване на информация за преход към по-малко зависимо от антибиотици селско стопанство и е, най-вече животновътство, разбира се. Следващата тема. Масните киселини. Една от най-големите разлики между биопродуктите – и конвенционалните продукти е съдържанието на, на масни киселини в а, млякото. А, 60% е повече омега-3 има и в млякото, и в месото на животни, отглеждани, спазвайки принципите на екопроизводството. Ако разгледаме съдържанието в воражите, ще видим, че соята, а, зърнените храни, царевицата, които често се срещат в концентрирания фураж, а, съдържат а, доста малко масни киселини, докато други а, части от а, хранителния режим на животните, като тревата, и като червената детелина има доста по-високи съдържания на масни киселини. И за това да се препоръчва силаж от трева и детелина, който е смлян. Това е огромна разлика, 60%. Много впечатляващо това. Какво означава това за за нас, за хората, които консумираме тази страна. Никой не го беше изчислявал, така че аз седнах да направя изчисленията. Е, взех данните за потреблението на тези храни, е, групи храни, е, като мляко, месо, риба, масло от рапица и масло от соя, както и яйца. Изчислих омега-3 на ден, средностатистически, за средностатистически европеец. Средно имаме 2500 мг, 150 мг от млечни продукти, а обаче ако изберем органични, 250. И така, всички ние, ако всички ние променим а, потреблението си и използваме а, е, органични млечни продукти, ще увеличим с 40, а, е, с 4%, извинете, е, с цели 4% омега-3 в режима на хранене на европейците. Разбира се, ако подобни разлики могат да бъдат изчислени и за месото и прочие. Аз не посмях да, да сложа конкретна цифра, тъй като нямаме данни на този етап, а това увеличение ще е още по-високо. Данните, с които разполагаме по-настоящем, са твърдо простени и предварително ни за това не исках да ги публикувам тук. Какво означава това за приема на масни киселини? Ами, информацията, натрупана на този етап, не е достатъчно, за да се е, правят крайни заключения. Но много добре знаем, че по-настоящем твърде много хора приемат по-малко омега-3, отколкото е, са им необходими. 40% в Швеция приемат по-малко омега-3, а те са важни и за развитието на мозъка и на нервната система и са много важни и при развитието на детски алергии. Аз, понеже се занимавам с детските алергии, алергии ще ви дам малко повече информация за това. Проучването Коала в Холандия. Показано е, че децата, които имат по-високо съдържание на омега-3 в а, млякото на майката, в кърмата, а, и са кърмени, на една година имат много по-нисък риск от а, алергии. След това а, се задава въпроса дали съдържанието на масни киселини а, омега-3 в кърмата на майката, ако тя се храни с органични продукти, а, или предимно с органични продукти, е по-високо от това в кърмата на други майки. Това проучване все още не е завършено. Сега да говорим за плодовете и зеленчуците. А, при екопроизводството има по-низко излагане на пестициди. Има обаче опасност от един а, страничен ефект, а именно висок, по-високата цена на еко продуктите, плодове и зеленчуци, може да доведе до по-низко потребление на плодове и зеленчуци, нещо, което би било контрапродуктивно, защото е, както добре знам, е добре да се яде повече плодове и зеленчуци и добре за човешкото здраве. Обаче се оказва, че хората, които имат предпочитания към органична храна, из по принцип ядат повече плодове и зеленчуци. И ако можем да използваме тази информация в хипотетичните си проучвания и препоръки, можем да постигнем добри синергични ефекти. Сега при месото рисковете са по-трудни за оценяване. По-висока е цената, това може да доведе до по-низко потребление – нещо, което всъщност е, отговаря на препоръките за храненето. Пък тъй или иначе, по принцип, е, предпочитащите екопродукция консумират по-малко месо от средностатистическия потребител. И така трябва да се вземат предвид тези странични ефекти. Ако искате да правите препоръки е, за предоставящите храна, в обществени институции, като училища, е, трябва да се има предвид, че те имат определени насоки за хранителността е, и съдържанието на менюто, но те могат, например, да намалят количеството месо. А, и така, нека да ви припомня откъде тръгнахме. Това е графиката, с която започнах. Ето, вижда се връзката с човешкото здраве. Заключенията са следните. Екопроизводството дава възможности за развитие на нехимически основана защит, растителна защита. Нефармацевтично предотвратяване на заболявания от животните, по-малко използване на антибиотици и по-малка опасност от развитие на резистентни бактерии. Нещо, което е важно и за здравеопазването. Освен това, увеличено съдържание на омега-3 в млякото и в обобщение екопроизводството може да развие условия, които да доведат до устойчивост и по-здравословно въздействие на цялото селско стопанство. Работих с колегата Мария Вис по производството на този, по, по този доклад. Публикацията е на разположение и в интернет. Донесъл съм и няколко копия. Ако искате да го прочетете, надявам се, че ще ви е интересно. Благодаря за внимание. So, uh, thank you very much, Axel. I... Благодаря, Аксел. Имаме още една минута за бърз въпрос и бърз отговор, преди да дам думата на следващия ни гост. No question, Ако няма въпроси, то нека продължим в рамките на заплануваните 15 минути. Аз ще ви задам своя въпрос по-нататък. Сега ще дам думата на професор Йоханес Кал, председател на Сдружение Качество на храните и здраве в Холандия. Това е международна мрежа от научно-изследователски институти и университети. Основната и дейност е проучването на връзката между качеството на храната и здравето. Имаш думата, Йоханес. Благодаря. Тъй като ме помолихте да не изнасям прекалено сложно изказване. Ще се опитам да бъда наистина по-кратък. Ще се спра първо върху връзката между начините на производство на храни и загубата на биологично разнообразие. Освен това, потреблението на храни е свързано и с повишаване на телесното тегло. Може да доведе дори до затластяване. Освен това сме свидетели на така нареченото двойно бреме по отношение на храненето. 790 милиона души в света страдат от хронично недохранване. Едновременно с това понякога дори на едно и също място 1,4 милиарда души страдат от наднормено тегло. През последните 10 години до голяма степен осъзнахме, че начинът ни на хранене, онова, което консумираме, начинът ни на живот са свързани с околната среда и здравето ни. Онова, което е добро за здравето ви, е добро и за околната среда. Устойчивостта и здравето са свързани с други думи и с начина на хранене. Това е констатацията на Тилман и Кларк в тяхна публикация от 2014 година. Миналата година СЗО излезе с декларация за храненето. Съгласно тази декларация, системите за производство и разпространение на храни трябва да са устойчиви, трябва да се прави оценка и на тяхното въздействие върху околната среда и здравето. С други думи, когато сега говорим за храни, винаги говорим и за това какви са тези храни и как се произвеждат. СЗО излиза, ФАО, извинете, излиза и с определение на устойчивия начин на хранене. Той трябва да има ниско въздействие върху околната среда, трябва да допринася за здравословния начин на живот на настоящите и бъдещите поколения, трябва да отчита необходимостта от биологично разнообразие и развитие на екосистемите. Освен това, храните трябва да са на достъпни цени и да бъдат произведени при лоялни условия, като оптимизират същевременно човешките и природните ресурси. Това са принципите на биологичното селско стопанство в световен мащаб, а именно принципът на лоялността, на здравето, на грижата и на екологията. Ако прочетете този слайд, то може би ще припознаете и много от концепциите в двете определения за хранене, които ви дадох току-що. В регламента на Европейския съюз пък в точка от преамбюла са закрепени принципите на органичното, на производството на биологични храни в Европейския съюз. Става дума за система за управление на селското стопанство и за производство на храни, която усъвместява най-добрите екологични практики, високо ниво на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и доставяне на храни в зависимост от предпочитанията на потребителите. От една страна, това определение е ориентирано спрямо потребителите, а от друга страна спрямо околната среда. Какво означава това? когато говорим за биологични храни. Аз съм напълно убеден, че когато говорим за биологични храни, трябва да разглеждаме не само методите на производство или това какви са храните, а и да обвързваме два аспекта, които се съдържат в определенията на ФАО и СЗО. Единият аспект е устойчивостта на производството на храни, а другият е здравето. Това е основната ми теза. Нека обвържем тези два аспекта, когато говорим за биологичните храни. Отразяват ли се биологичните храни върху околната среда? Във връзка с това разгледах анализ на данни за жизнения цикъл на продуктите. Обикновено тези данни засягат земеползването, емисиите и други фактори. Оказва се, че въздействието на ам, биологичните храни на хектар е по-низко в сравнение с това на другите, но това не въжи за други фактори. Някои от категориите, като биологично разнообразие, например, тук показателите на биологичните храни са по-добри от тези на останалите, но тези фактори не се включват в оценката на жизнения цикъл, тъй като това прекалено би я осложнило. През 2010 година в една публикация се заявява, че биологичното земеделие е средство за възстановяването на функционалното равновесие на екосистемите биологичните системи са с 30% по-високо разнообразие на видовете в сравнение с небиологичните. Факторите, които допринасят за това са немалко, например не се използват пестициди или химично произведени продукти и така нататък. Какво е въздействието на биологичните храни върху храненето? Няма да се пускам в подробности. Използват се по-малко пестициди, по-малка е антимикробната резистентност, по-различен е и съставът на храните. Няма остатъци от пестициди, не се използват синтетични торове, не се произвеждат, използват ГМО. Има ограничения по отношение на фуражите, както и по отношение на антибиотиците. Ограничено е и ползването на хранителни добавки. Действа и принципът за обработване, като се проявява надлежната грижа. Какво е въздействието на биологичните храни върху здравето? тези култури са с тези видове са с по-голяма плодовитост, с по-силна имунна система. Освен това, жените, например, които консумират биологични храни, в по-малка степен заболяват от лимфона Ходжкин. Има и други положителни ефекти, но има и някои проблеми, които трябва да упомена като учен. Има проблем, когато сравняваме биологичните храни с конвенционалните. Как се произвеждат конвенционалните храни? Използват се екстензивни и интензивни методи, но не бива да разглеждаме само тези методи. Винаги правим сравнение на ниво стопанства, но този подход не е ориентиран към потребителите. Трябва да се разгледат методите на преработване, например. И именно тук е проблемът на какво ниво говорим за биологичните храни. На ниво хранително съдържание ли? Не. На ниво храни? Да, защото става дума за метода на производство за биологичния метод. На ниво ястия ли? Да, но потребителите на биологични храни имат различни режими на хранене. Ако разгледаме поведението на потребителите, то ще видим, че консумиращите биологични храни са физически по-активни, по-малко вероятно е да са пушачи, по-малко са склонни да консумират червени меса, по-склонни са да се хранят здравословно. Освен това, мотивацията им да консумират такива храни е от етично естество, което е много важно. Обикновено тези хора смятат, че биологичните храни са по-здравословни и по-екологосъобразни. Те консумират най-вече биологични плодове и зеленчуци. Има едно много интересно проучване, проведено във Франция, публикувано през 2013 година. То разглежда различните тенденции в потреблението на биологични храни. Били са анкетирани 260 000 души в рамките на 5 години. Резултатите от това проучване показват, че ако хората редовно купуват биологични храни, то в сравнение с други потребители, те консумират по-малко бобови култури, но за, в сравнение с това повече ядки, повече плодове и зеленчуци, консумират по-малко напитки със съдържание на захар, те консумират по-малко животински продукти, в това число и преработени меса, консумират по-малко прясно мляко и по-малко фастфуд. И ако разгледаме биологичните храни и тяхното потребление като начин на живот, то ще установим, че онези, които редовно закупуват биологични храни, живеят и по по-здравословен, по-устойчив начин. Аксел, Ева, аз и други колеги в момента разработваме програмата за система за биологични храни. Става дума не само за биологично селско стопанство. Трябва да обвържем устойчивите методи на производство с тенденциите на устойчиво потребление. Системата на биологичните храни трябва да се превърне в модел който да е в основата на една система за устойчиви храни. В момента работим с 45 партньори от 27 страни. Искаме да проведем отделни проучвания, проучвания на отделни случаи в целия свят, най-вече в Европа, като целта ни е да направим оценка на, биологичните, на въздействието на биологичните продукти върху здравето и устойчивия начин на живот. Изключително важно е нашите констатации да прераснат в конкретни мерки, в изпълнение. Анализът на данните показва, че изборът на определени храни може да се отрази изключително добре, както върху здравето ви, така и върху околната среда. Но как тези данни, тези констатации да прераснат в реални дела? Ето това все още е предизвикателството за цялото общество. Има разлика между това, което си мислим или смятаме за правилно и онова, което правим. Какво е статуквото? Какво искаме да постигнем в тази нова програма? Потребителите на биологични храни явно имат определено отношение към храната. Общо за всички тях е, че консумират по-малко месо и повече плодове и зеленчуци. Производството, както и преработката на такива храни са регулирани от стандарти, насоки и конкретни нормативни актове. И тези фактори могат да допринесат за по-устойчив начин на хранене като цяло. Можем да си извлечем някои полуки, така че да променим нагласите на потребителите и поведението им в по-широк контекст. Трябва да сме и по-критични в магазините, така наречените магазини за биологични продукти. Има и много преработени, пакетирани продукти. Дали това наистина допринася за насърчаването на биологичните продукти? Трябва да се отнесем и малко по-критично, да видим какви са пропуските и предизвикателствата към момента. Биологичните храни могат да допринесат както за устойчивото потребление, така и за устойчиво производство. Нека сега завърша с една насока за система за биологични храни, като цитирам един британец. Той заявява, че право на живите организми е да са здрави. Това е тяхното основание за съществуване. Това въжи за почвата, за растенията, за животните и за хората. Здравето на тези четири вида същества е свързано в верига и всяка слабост в една от брънките на веригата се отразява на последващите брънки, докато достигне до последната, която е човекът в рамките на нашата програма миналата година в Рим проведохме семинар, на който си зададохме въпроса как биологичните храни могат да допринесат за устойчив начин на хранене. Благодаря на всички колеги, които участваха. Благодаря, Йоханес, и за перфектно спазеното ограничение във времето. Имаме сега време за два въпроса и в идеалния случай два отговора. Имате ли въпроси? Да, виждам. Използвайте микрофона, моля. Асоциацията на на защитата на, ре... на сортовете. В е, вашето изказване говорихте за биоразнообразието и че биохраните всъщност запазват това биоразнообразие. Но биопроизводството всъщност има нужда от повече е, ресурси за е, добиването на определено количество реколта, примерно. Повече вода, повече почви, общо взето съотношението е може би 30% повече. И когато става дума за биоразнообразие на световно ниво, ако можем да помислим, защото е, производителите на биопродукти е, могат да произвеждат само определени количества, а населението на света става все по-голямо, т.е. ще има нужда от много повече храни. После, използването на пестициди, казвате, че се откриват на моменти пестициди и в е, някои храни. Е, как се отразяват пестицидите върху здравето на потребителите? После, Говорите за модели на поведение на потребителите. И ако добре разбрах, се съгласявате с изследването, че нищо не доказва, че има предимства за здравето използването на биопродукти. Всъщност, какъв въпрос ми зададохте, пита експерта. Отговорът е не, не, аз просто коментирах. Да, човек може да си разговаря безкрайно, но има две неща, които са важни. Първо, е, има различни изследвания, които ни дават различни данни, е, където е, се показват съвсем различни цифри за биоразнообразието. Тоест, в момента биоземеделието има проблема да идентифицира също и възможните е, въздействия върху биоразнообразието. А в бъдеще ние трябва да работим за повече устойчивост и то в рамките на биопроизводството. Ако мога да ви задам един бърз въпрос и аз. Вие коментирахте, че има е, сериозна връзка между потреблението на биохрани и е, здравословния живот. Това се установява при наблюдението на поведението на населението като цяло и на, хране, на начините на хранене също. Ние някога ще бъдем ли в състояние да разберем, точно в края на кращата потреблението на биохрани ли е, се отразява на е, по-доброто здраве или общото поведение на човека. И сега, като кажем, че е, ползването на биопродукти води до по-добро и устойчиво поведение относно здравето, има ли някакви допълнителни резултати, ефекти? Можем ли ние да дадем съвети в това отношение? Наясно ли сме с механизмите? Аз не казвам, че потребителите са по-здрави, защото ядат биопродукти, а просто техните, техния модел на потребление е по-здравословен. Да, да, да, точно това е. Ние, исках да кажа и аз, че ние всъщност не знаем къде са причините. Значи, дали те се чувстват по-добре, защото ядат биопродукти или защото планетата става по-чиста, след като се произвежда биохрана. Та, трябва ли така да се даде съвета да се насърчава биопроизводството, защото то независимо от това какво установяват проучванията, те, то е свързано и с други фактори, свързани с начина на живот, които са положителни. Достатъчно ли е това да кажем или да, свършим до, тук, да спрем до тук? Нека да се опитам аз да ви отговоря. Йоханес цитира едно проучване от Обединеното кралство. 56 000 жени са били обект на проучването като е, някои от тях са били носители на много опасен вид рак. 20% от тях. One is also big epidemiological. При ползването на органични продукти, е, обектите на проучването са показали 20% по-малко заболяваемост от определен е, рак. И проучването показва също, че бременни жени, които са консумирали предимно биохрани, показват много по-малък процент на обърната плацента при раждането. И аз Смятам, че ние само сме започнали първите стъпки. Извършваме проучвания в различни групи от населението и едва тогава, ще, когато приключат тези проучвания, ще можем да дадем отговор. За сега проучванията са много, в много редки случаи върху хора. Благодаря. Ако нямате дълги въпроси, нека да преминем към презентацията на професор Берхан Вацъл, който е професор по храни и в института Макс Рубнер, Карлсоро. За да така, зададем въпроса, има ли допълнителни ползи, ефекти от, потреби, от потребяването на биохрани? Благодаря, благодаря. Тук дискусията до сега също засегна въпросите, които аз ще на... засегна. И действително предизвикателство е да се даде ясен отговор точно дали е, потреблението на биохрани има отношение към е, публичното здраве. По принцип отговора на този въпрос е голямо предизвикателство и той се ограничава от фактори, обозначени от предходните оратори. Едно каква е дефиницията за органични храни. Ние нямаме дефиниция нито за обикновени, нито за биохрани. Второ, има много големи разлики в всяка система на земеделие. По-интензивна, по-не толкова интензивна, както по отношение на традиционното земеделие, така и на биоземеделието. Ако се сравнява биоземеделието с обикновението по отношение на хранителната стойност и въздействията върху здравето, много е сложен да се отговори. После, как, как извършваме ние проучвания, включително и върху хора, ние правим такива проучвания, примерно за въздействие върху 4 или 8 седмици. Също проучваме въздействия на конкретни храни или на конкретни хранителни режими върху човешкото здраве. Но ако трябва да мислим за дългосрочните е, ефекти, тогава трябва да могат да се направят проучвания, които да траят определено години наред. И тогава се поставя въпроса и какъв е, е отрязъка от време, в който имат въздействие съответните храни, т.е. критично различно въздействие. Може би има някакъв период, когато хранителните вещества имат едно въздействие върху дългосрочно е, е, ефекти на живота в даден период от времето спрямо целия живот на човека. После, друго предизвикателство. Е, изследване са да речем едни и същи храни за въздействието и то единични видове храна върху, за въздействието върху хората. Много е, трудно е да се направи изследване на целия хранителен режим, е, който да отчита и интензивността на е, земеделската система на отглеждане на храните и да се дадат резултати, които са сравними. И накрая още едно ограничение. Ако изследваме въздействие, не винаги можем да отчетем, примерно, смъртността, да речем, при определен вид рак, защото тук става дума за много по-дългосрочни въздействия и чисто финансово подобни проучвания не са толкова лесни за извършване. Затова се прави проучване на биомаркери, като холестерол, антиоксиданти и така нататък тези биомаркери не винаги са добре валидирани и не могат да дадат винаги ясна индикация за това какви са въздействията върху здравето на определена храна или хранителен режим. И накрая, като става думата за, дума за публичното здраве, е, можем да кажем, че основен и много важен фактор е начина на живот – Нека да ви дам един пример. Имаше една публикация, която е, разглежда четири фактора на начина на живот. Пушене или не пушене, физическа активност, е, индекс на телесната маса под 30 и спазване на здравословен режим. И е, четири така крайни е, фактора са се отчитат е, превенция на диаб... заболеваемост от диабет. Извинете ме, е, търся слайда. Ето тук. Виждате тук, ако не се е, възприемат е, тези здравословни фактори на живот, какви са резултатите и съответно, ако всеки един от тях се прилага, е, съответно се показва какъв е, е възможността за превенция на диабета до 93%. При инфарктите резултата е, е намаляване с 81%, за мозъчен удар 50%. Но ако комбинираме всички е, тези фактори е, и различни механизми, можем да избегнем около една трета от констатираните в момента заболявания от рак. Тоест, начина на живота е огромен в момента определящ фактор за е, здравето и е, риска от хронични болести. А какъв е хранителният режим, какво въздействие има върху смъртността, направено е проучване за потреблението на е, плодове и зеленчуци и на следващия слайд виждате на базата на порциите е, зеленчуци и плодове на ден. Знаете, че се препоръчват 5 е, порции. Ако те е, се приемат, ще се намали смъртността с 25%. Тоест, това определено са ключови фактори за публичното здраве. И мога да направя две заключения сега. Първо, няколко фактора в начина на живот определят общественото здраве и начина, е, хранителния режим е, е важен като цяло, а не приемането на конкретни е, хранителни съставки. Все общия хранителен режим се отразява на здравето, не е приемането на витамин С, да речем. И въпроса дали качеството на храните дават измеряеми положителни резултати върху публичното здраве, това е въпрос, който е, трябва да отговорим. Направили сме оценка как качествата на храните засягат, се отразяват върху здравето с хранителните им съставки и стойности. Няколко проучвания сме правили. Няма да коментирам измеренията, свързани с сигурността на храните. Ще чуем презентация по този въпрос. Съвсем накратко ще обобщя какво сме е, установили по отношение на биомаркерите. Малко, може би, ще е сложна презентацията. Ще се опитам да ви обясня е, цифрите. Опитваме се да установим фитохимическите вещества, полифенол, например, с състава в ябъл, съдържанието му в ябълки сорт Елстар. Две години са изследвани, 2004 и 2015 на четири места. През 2005 резултатите са по-високи от другата, т.е. е имало повече съдържание на полифеноли в този сорт ябълки. На четири различни места са били изследвани ябълките. На две от тях производството е било био, там е имало повече полифеноли. На другите две по традиционно производство концентрацията е била съвсем малко повече. Но е имало много голяма разлика между двете години – Опитахме се също да установим състава на полифеноли в един друг сорт ябълка, златна превъзходна. Три години, 2004, 5 и 6. Там установихме различ... големи разлики помежду годините, но нямаше съществени разлики спрямо начина на отглеждане на ябълките – но винаги биопроизводството имаше малко повече, по-висока концентрация на полифеноли. Измервахме също така и антиоксид, антиоксидантното дей, дей, въздействие на ябълките. Също органи, биопродуктите дадоха малко по-висока стойност на въздействие е, по отношение антиоксиданти. Нямаше голяма разлика обаче между двата вида производство. Друго важно наблюдение е, въздействието по отношение на антиоксиданти на ябълките от две различни години. Много по-висока беше, е, бяха данните за 2007 за биопроизводството. И ако изследваме е, ябълките от 2007, направихме едно изследване е, с е, е, об, хора, които е, изяждаха по, един, по половин килограм ябълка на ден за, за 4 седмици. Там не се установиха големи разлики между е, данните за биопроизводството и традиционното. Ставаше дума за концентрирано употребление на ябълки за 4 седмици. Друго проучване Тоест, ние се интересувахме да видим дали при интензивно консумиране на ябълки, измерен измервахме потенциала на белите кръвни телца за възстановяване на нарушение на ДНК. Два опита направихме и установихме, че има значителни ползи от е, потреблението на ябълки, но нямаше голяма разлика между е, двете, двата начина на производство на ябълките, био и традиционно. Друг е, мета анализ от 2010 година, където се изследват продукти от различни системи. Там се установиха значителни ползи за здравето в зависимост от това как се произвеждат храните. 98 000 публикации бяха разгледани, 8 проучвания с хора, 3 от тези проучвания са всъщност извършени от нашия институт и няма достатъчно данни това беше заключението, че няма данни за конкретни е, различни резултати от е, консумацията на биохрани и е, традиционни. После, след 3 години, има вече едно проучване, където има малко повече проучвания с хора, но като цяло в научната литература няма достатъчно данни, които да потвърждават, че е, биопродукцията има повече е, благоприятен ефект от традиционната. Но е, хората, които потребяват биохрани, по принцип имат по-здравословен начин на живот и съответно това се установява в е, германския статистически преглед и е, френския. Е, тези лица, примерно, потребяват повече зеленчуци и плодове. Тоест, потребителите на биохрани като цяло имат по-здравословен начин на живот. Затова е много трудно да да се установи кои са ползите за здравето единствено и конкретно от консумирането на биохрани. Тук имат значение и сортовете, и климата, и почвата, защото те се, имат отношение към хранителната стойност на съответните продукти проучванията върху хора, с които разполагаме, са доста ограничени, с много къс срок между един ден до 4 седмици максимум. Ние следим много публикациите, но напоследък няма кой знае колко такива проучвания. Така че след тези два мета-анализа, които ви представих, като че ли няма нови данни, няма данни за проуч... извършвани проучвания за въздействие върху хора. И там не се изследват само е, въздействията върху здравето, а е, като цяло въздействията на биомаркерите, които споменах което си е ограничение. Според мен няма ясни данни за значителни ползи за общественото здраве от потреблението на биохрани. So, Bernard, thank you. Also... Благодаря много. Бернард, благодаря и че спази времето за изказване. Сега Имаме възможност за първи кръг въпроси и отговори. Заповядайте. Моят въпрос към господин Уолс е какво е въздействието на консумацията на екопродукция върху а, е, умствената настройка? А, например, може ли да се говори за ефект, подобен на ефекта на плацебото? Т.е. да се чувстваш по-добре, само защото вярваш, че, се чувстваш, че ще се почувстваш по-добре. господин Лацо, реално не разполагаме с достатъчно данни, за да проучим и подобно предположение за ефект плацебо. Сигурно би било добре да направите проучване, при което всички да консумират едно и също, но на едните да се каже, че е органично, на другото, другите не. В такъв случай това, което ще изследваме, не е въздействието на органичните храни, а въздействието на е, ефекта плацебо. Може би е твърде трудно да се провери това. Имаш още един въпрос от публиката. Ми всъщност не е въпрос. Е коментар. Говорите за е, ползите от е, нутритерапията и фитотерапията в е, лечението на рака. Аз съм лекар, невролог и се занимавам с имунната и ендокринна система също така и въздействието на хранителните вещества върху тази система – се отразява на възможности за лечение. Заедно с нутриотерапия и фитотерапия успяхме да разработим ново успешно решение на много агресивен тип рак на кръвта при възрастни хора, с което им помогнахме да избегнат 6-седмична лъчева терапия или доста интензивна химиотерапия. Има много интересни подходи да се, а, за прилагане на, а, храни, на лечение, основано на а, хран, хранене. За да ви разбера правилно, нека да задам оточняващ въпрос, Може би а, а, не правите, не различавате в своето това е подход, органични и неорганични продукти, а, само а, говорим те за хранителните вещества, да. Има ли други въпроси? Аз съм от генерална дирекция Нощно развойна дейност и иновации. Благодаря ви много за тези интересни презентации. Едно от заключенията е следното. Изглежда, че има повече е, положителни резултати от органичното отношение, екоотношението, отколкото от а, е, самите екохрани. Труден е въпросът, кой ще се посмее да му отговори. Трябва да а, е, се работи в система. Ако се е, наруши сложността на една система, прекомерно се губят основни елементи. Можем да говорим за органичната система, която се простира от екоземеделието до стила на живот. Е, храната просто е един от елементите, които транспонират ефекта от е, пред... и го транспортират от фермата до потребителя. Не забравяйте това. Никола Европейски алианс за здравеопазване. Към господин Вацел, хипотетичен въпрос. Вие сравнихте златна превъзходна, която, доколкото ми е известно, не е най-хранителната ябълка в света. Говорите за конвенционалната система спрямо еко системата органичното производство. Може би а, процентно в едната система се произвежда по-малко златна превъзходна, отколкото в другата. Може би други а, сортове ябълки имат различно съдържание на хранителни продукти. Говор... Разглеждали ли сте този въпрос? А, разнообразието на сортове в двете системи, защото тогава можете да разглеждате не само два конкретни продукта. Ами аз всъщност не, първоначалният ми избор не беше с златна превъзходна, но си сътрудничихме с Шведски институт по екоземеделие, които ни предоставиха ябълките. Оказваше, че в Швейцария е златна превъзходна ябълка, която хората много обичат. И имахме а, възможност да използваме ябълки, произведени там от селски стопанни, за това дългосрочно проучване. Както показах, разнообразието е важно за потреблението. Но стана ясно, че има двойно количество полифенил. Така че, когато се използват различни продукти при различни сортове, можем да сравним различните системи на продукция и става ясно, че има просто сортове, които са предпочитани при единия тип земедели, и други сортове, които са предпочитани при другия вид земедели. Използвахме златна превъзходна, защото и в двете системи златна превъзходна се отглежда. Провокационен въпрос – Ако имате на разположение 100 милиона евро за дългосрочно интервенционно проучване, каквото на този етап все още не е правено, какво проучване ще направите? Контролирано, рандомизирано, двойно, сляпо, органично, неорганично, контролиращо всички останали параметри, а, променливи или пък а, друг тип проучване, образование, а, е, насърчаване на обществеността, за да въведе този тип хранене и след това проверка на въздействието. Как ще изхарчите тези пари? So actually, um, you get a lot of... Uh... oh, okay, <laughs> okay, Нямам такива пари, разбира се, на разположение. Аз само за 5 милиона евро ще ви направя едно контролирано интервенционно проучване при бременни жени. След това 5 години ще проследявам здравето на децата и ще създам магазин по интернет, където жените и семействата им да могат да си поръчват храна, обаче те няма да знаят дали е органична или не и е, ще се занимая първо с имунологичните аспекти на въздействието. Аз не бих направил такова проучване, защото според мен ползите не са достатъчни за да обосноват посветената сума. 10% от населението тъй или иначе консумира 5 порции плодове и зеленчуци. Повечето немци ядат твърде много месо, твърде много наденички и по-скоро бих предпочел да използвам парите, за да насърча хората да въведат по-здравословен начин на живот. И всъщност това ще доведе до повече, по-добри резултати за здравопазването като цяло. Що се отнася до личното здраве на всеки отделен човек, трудно е да се каже да, до каква степен може да се повлияе при избора на едната или другата система на производство. Съгласна съм с Венхарт и аз не бих изхарчил парите за това, защото по-скоро трябва да направим нещо, да си зададем на себе си въпрос. Наистина ли се храним здравословно и наистина ли се храним устойчиво. Тоест да не говорим за тях потребителите, а за нас потребителите. И да въведем просто по-здравословен начин на живот. Всичко е, е, здравословно, е, което можем да въведем. Тоест да говорим за ползите и бариерите при производството и е, потреблението в е, екопроизводството и уроците, които се извличат при екопроизводството. Вижте, тук е, съм. Е, имаме един списък факти, който е доста впечатляващ. Доста е впечатляващо да видим какво се случва в света и да видим различните пречки и различните двигателни сили за развитието на такава система за органично селско стопанство. Съгласна съм, че здравословният начин на живот е важен за нашето здраво. Това е отрежаващо значение, така че подкрепям Йоханес, както и професор Ватфол. Обаче все пак бих се радвала да проведа едно подобно на провед... предложеното от Аксел Мие проучване. Той каза да се направи проучване на бременни жени и техните деца. Много важно е това, действително. Аз пък бих инвестирала 5 милиона евро в едно различно проучване, а именно хората в ранен етап на развитие на рак. Защото а, сме забелязали, че екохраните подобряват умствената настройка и Здравето на ам, пациенти с рак, на хора с алергия и на хора с хронични болести. Така че би било много интересно да се разгледат параметрите, ако се изследват хора в ранен етап на рак. Две жени, това е моят опит, бяха диагностицирани с рак на бъбреците. Едната незабавно започна да консумира органични храни и плодове и сокове, другата не, първата живя 5 години, втората само една година. един въпрос, който не е свързан с а, въпроса за милион долара. А, ако правилно ви разбрах, Бернард, вие казахте, че в скоро бъдеще няма как да се провери до каква степен органичните храни са по-добри от конвенционалните храни. Ами, зависи как дефинирате това по-добре. Защото на... не става въпрос за, на, за това, доколко влияят а, на органичните или на органични храни на общественото здраве и намаляването на заболяемостта от определени болести. Защото всъщност има достатъчно данни до каква степен начина на живот влияе върху тази заболяемост. Но като цяло, според мен, влиянието би било малко. Последен въпрос. Как бихте изхарчили правит? Ефимия Ерджин Колао, Движение за екопродукция и екоселско стопанство. Екоземеделието е холистичен подход. Той има четири принципа, както вече беше казано. И е, говорим тук за здравето не само на потребителите, но и на производителите, на животните и на околната среда. Така че не, нека да не говорим само за това какво а, ядем, да говорим за по-широката държава. Maybe one comment from my side, uh, no specific questions, but uh, on, our, on our view, uh, what we call organic and what's covered by the label uh, is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 съгласно настоящите дефиниции на екопродукция, не води до твърде голяма разлика в качеството на едните и другите продукти. По-настоящем на пазара има твърде много продукти, които са означени като еко, но не са и няма достатъчно регулаторни механизми, за да се гарантира, че производителите, които са доставени на потребителите, са такива, каквито те очакват. Е, още един въпрос, съвсем накратко. Заповядайте. Има още една система. Говорим за агроекологията. където агроекологични продукти, където тези правила са още по-леки. Те по-бързо ли ще напреднат от екопродуктите? Тама не идвам от Корея, където обсъждахме тези неща. Това е е, въпрос е, задаван от е, нощните изследователи, провокативен въпрос, оказва се, че има множество различни нощни изследователи. Екопродукцията е интересна с това, че има визия, концепция и регулация. А докато другата продукция не разполага с тези а, три елемента, което е, а, може да е и плюс и минус. Ако има допълнителни въпроси, моля, запомнете ги, запомнете ги накрая, за накрая на нашия семинар. Сега ще дам думата на господин Стойко Апостолов, председател на Фундация за органично земеделие Биоселена в България. Той ще говори е, за мотивацията да се е, закупува органична храна и да се произвежда органична храна в е, България. Thank you, Mr. Del Rio. Thank you also, Mr. Неков, to give me the chance to speak in my net. Благодаря ви, благодаря господин Неков. Е, радвам се, че ще мога да се изкажа народния си. Е, ще премина и на български. Както може би всички знаете, България е една малка държава в Юго-Источна Европа, която до преди 25 години беше част от социалистическия блок. И през 1989 година се случиха големите политически промени, които скоро, скоро чествахме. Така че България започна, направи една голяма реформа в селското си стопанство. Практически започнахме от нула. Кооперативното стопанство беше в продължение на 3 години. Кооперативните стопанства в България, големите кооперативни стопанства, които обработваха по 15 000 хектара земя, бяха разрушени. И на тяхно място се появиха нови, нови субекти, нови ферми, малки ферми в повечето случаи. И така започна да се развива наново цялата земеделска система в България. И това, което аз ще представя пред вас е историята на развитие на биологичното земеделие в България. Тъй като ние, нашата организация е една малка неправителствена организация, която работи от самото начало, от 1996 година и сме в основата на повечето от нещата, които се случиха в сектора на биопроизводството. Може би тази, тази кратка история на биоземеделието а, така ще даде ще направя една база за сравнение с историята на развитието на биоземеделието в западните държави, където това се е случило, случвало в продължение на 60-70 години. Може би ние успяхме да избегнем понеже нямахме времето, което имаха останалите държави, ние сме успели да избегнем част от грешките в развитието на биоземеделието, а може би сега в момента правим същите грешки навсякъде. А, така че това, което аз ще представя, може би ще даде една идея по отношение на това как се развива биоземеделието и как се развива консумацията на биопродукти в България. А, за да, ви, за да започна описанието, ще ви кажа, че първите години, първите 10 години, може би бяха най-трудните години. Първите 10, имам предвид до 2000-та година, когато нямаше нищо. Нито имаше законодателство, нито имаше фермери, които да са чували някога нещо за биоземеделие. А, нито имаше университети, които да работят, с изключение на двама професори в един земеделски университет. Останалата земеделска наука не се интересуваше от биоземеделието цялото българско земеделие беше заинтересувано от големите машини, най-новите препарати, най-новите семена. Всъщност това беше е, целта и посоката за развитие на България. Модерно, механизирано, химизирано земеделие. И в тази обстановка се намираха и малко хора, които мислеха и по по-различен начин. А, така стигнахме с много борба до 2000-та година, когато се почнаха да се променят нещата, тъй като България започна да се присъединява към Европейския съюз и ние започнахме да прилагаме една програма, наречена САПАРТ, предприсъединителна програма. И щем не щем започнахме да прилагаме и някои от принципите на Европейския съюз. Така че тогава се заговори за първ път за биоземеделие. И в 2001 година постигнахме един голям успех, че с, беше разработено национално законодателство за биологичното земеделие в България – малко след това се появиха и първите сертифицирани ферми, но това се случва 2001 година, можете да, да откриете разликата. Примерно страни като Германия, когато това се е случило през 60-те години, може би 70-те, при нас това се случи 10 години, 30 години по-късно. 2003 година за първ път България участва на изложението за биопродукти в, а, в Германия, Биофах. 2004 година е важна, два важна година за развитието. Тогава се появиха първите магазини с биопродукти в страната, като в рамките само на 3 години настъпи, как да кажа, един бум настъпи в развитието на, на, на, на продажбите на биопродукти. Само за 3 години биопродуктите вече се продаваха във всички супермаркети и по-големи вериги магазини. В, имаше специализирани вече за 3 години специализирани магазини за биопродукти в почти всички големи градове в България. А, това беше много, много, много важно, тъй като до тогава единствените биохрани, които се продаваха масово в страната, бяха детските пюрета. И като че ли българите купуваха изключително само или бяха готови да дадат повече пари само за детски храни. Ние българите сме известни с това, че дори да нямаме пари, даваме и малкото, което имаме за децата си. Може би останалите, при останалите народи го има същото, но при нас е много, много силно изразено. 2008 година, въпреки економическата криза и големия спад в производството, при биопроизводството не се забелязаха някакви промени или негативни тенденции. Напротив, точно тогава започва и бума в, започна и бума в развитието на биоземеделието в България. А каква е причината за този бум? Причината е в това, че България се присъедини към Европейския съюз. 2007 година България стана член на Европейския съюз. И съответно 2008 година започнахме да прилагаме програма за развитие на селските райони с много мерки, 30 мерки прилагахме. Една от тях беше мярка 214 агроекологични плащания. Благодарение на тези плащания, след малко ще ви покажа какво се случи. Настъпи един бум в производството на биопродукти, т.е. бум в, как да кажа, сертифицираните броя на сертифицираните ферми, оператори и настъпи бум в площите, които започнаха да, да се сертифицират като биопроизводство. Тук на графиката много добре се вижда годината, в която преди присъединяването на България в Европейския съюз имаме 190 ферми сертифицирани само. Виждате към днешна дата последната информация, която имаме 4000 оператори, което представлява нали, само като увеличение на броя на операторите 13 пъти за 7 години, за последните 7 години. В следващата схема съм показал а, площите. Тук е още по-драстично. Виждате как нарастват сертифицираните площи. А, увеличението е 7 пъти. Като в момента имаме 74 000 хектара сертифицирана биологична земя. И в нали, като, като, общото, като сравнение с, тоталната, с общата картина на земеделското производство, 1,5% от използваемата земеделска площ, един специфичен термин, е сертифицирана за биологично производство и 5% от регистрираните земеделски стопани са сертифицирани за биологично производство. Което е сравнително добър успех, много, много добри цифри. Може би сме така едни от водещите в Европа по, по темп на нарастване, по бързина на развитие. Ето тук представяме няколко от на, нали, културите, които са сертифицирани. Най-отгоре са пресни зеленчуци, виждате схемата. Мен малко ми е далече от тук, <laughs> не мога да видя. А, една специфична особеност на българското биоземеделие е, че имаме много голям дял и много големи площи сертифицирани а, ароматни ароматни медицински растения, като типичен производител и на първо място в света сме по производство на био розово масло, един типичен български продукт, и биолавандула. От последните данни сме на първо място по производство на биолавандула, лавандулово масло. А, другия ни, може би на второ място в Европейския съюз, сме по производство на пчелен мед и сертифицирани пчелини тъй като има големи територии, които позволяват да се сертифицират пчелни, пчелари и пчелни, пчел, пчел, пчелни ферми. Това е общата картина. Но под така красивата картина се има и някои проблеми, които аз би ги нарекал предизвикателства. И предизвикателствата са именно в това, че а, съм по наше мнение, са много ниски средните добиви или добивите от биологичните, при биологичното производство са много по-ниски сравнение с биологичните. В, няк... в повечето от случаите те са наполовина, т.е. 50% от средния добив. Виждате, изкарал съм пшеница, царевица, слънчоглед, което означава, че нещо не е наред с биологичното производство. А, това, което също е проблем, че много, има, имаме голяма част от площите, които изобщо не се рекултират. А, от 76 000 декларирани хектара за биологично производство, 26 000 от тях изобщо не е прибрана никаква реколта. В тази схема виждате компенсаторните плащания, които прилагаме в новата програма, които вече са в сила от тази година. Тя се прилага от тази година. За първ път имаме въведено и плащане за биоживотновътство. Ще видите защо. проблем в нашето за развитието на българското биоземеделие беше, че първоначално повечето ферми бяха така ориентирани към износ. И в тази връзка продуктите, които бяха добри за износ, бяха именно растителните култури. По тази причина животновъдни ферми почти не се сертифицираха в началото. И както може да видите, 2012 година имаме само 18 биоферми, в които се отглеждат животни. Тоест останалите, те представляват 0,6% от всички ферми. Което означава, че биоземеделието е изкривено земеделие. Тоест ние нямаме животни във фермите, имаме единствено растително, растително производство – липсва оборски тор, липсват животни, които са в центъра на една биоферма. Принципа на био, биопроизводството е нарушен тук. И по тази причина с ръководство на Министерството на земеделието решихме от новия програмен период да се прилага и плащане за отглеждане на биоживотни. Надяваме се, че тази, тази мярка ще даде резултат. А, много важен фактор е тук голямата зависимост на фермерите към плащанията плащанията, допълнителните плащания, които получават по е, програмата за развитие на селските райони. Ако една година се случи да има проблем с плащанията, веднага броя на фермите и съответно площите намалява или се отказват от сертификация. Тоест, важен, един от важните, един от първите фактори, които влияят на мотивацията на фермерите да произвеждат био е субсидията. Другия голям проблем, че произвеждаме основно сурови, суровини, които се изнасят и които се връщат след това обратно на българския пазар под формата на готови продукти. Липсва производство, изцяло производство на месо, биомесо. Липсва производство на яйца, основни храни. А... Това смятам, че е по отношение на производството. По отношение на пазара, Българският пазар смятам, че се развива по-добре, отколкото, т.е. търсенето на биохрани изпреварва производството и предлагането, което е, може би, парадокс, тъй като България е една от, може би, най-бедната страна в Европейския съюз и доходите на семейства са, може би, най-низки от всички страни членки. И въпреки всичко, пазара се развива по-бързо, отколкото се развива производството. друг проблем, който съществува при нас е, че няма агенция или държавна институция, която да събира данни за потреблението, за вноса, за търговията, за продажбата на биохрани. По тази причина и данните, с които разполагаме, са изключително малко. Ние се базираме на едно проучване, което сме правили 2009 година и което е показателно, но от тогава не е правено нищо в тази област. Тогава нашето проучване показа, че от общо 733 биопродукта в магазините, само 76 са, само 54 всъщност са произведени в България или 7,6%. Всички останали продукти са вносни. Без да имаме нови данни, по-нови данни, смело мога да кажа, че тази тенденция се запазва и дори се става по-лоша, т.е. броя на биопродуктите и биомагазините нараства в последните години много, заради разрастването на чуждите, на търговските вериги, които продават и свои марки биопродукти и този процент на произведените в страната продукти все повече намалява. Тоест, все повече и повече се предлагат вносни продукти. Био. По отношение на е, избора на потребителите, основно фактор играе тук промоционалните програми, които прави Българското министерство. Е, на земеделието и неправителствените организации. Тук давам пример от националния празник на биоземеделието, което се провежда всяка година от 2001 година насам. Това е министър на земеделието, една телевизионна звезда от Ибачваров. А, иначе, като че ли ефекта, ефекта сред потребителите е по-голям по от, а, заради негативните, негативната информация, която се излиза по медиите, свързана най-вече с хранителните скандали. А, при нас нищо не ни подмина. Всички хранителни скандали през последните 10 години бяха широко отразени в медиите. Българските медии всички, и всяка сутрин има поне по една информация, свързана с хранителната индустрия, която е негативна. Така че това допринася косвено за избора на потребителите. И тук даваме едно проучване на една социологическа агенция по отношение на мотивацията на българите да купуват биопродукти. Виждате какъв е процента. Над 70% от тях вярват, че биопродуктите са по-здравословни. Има или няма научни доказателства, хората вярват. И ако нали, в някои държави, където има по-голям доход, където хората отделят по-малка част от бюджета си за храна, може да се говори нали, за избор просто, защото имаме възможност да си купим биопродукти. В случая с семейства, които имат примерно 1000 евро месечен доход и отделят от тези 1000 евро, отделят достатъчно пари да си купуват биопродукти, това означава, че хората наистина вярват в, в тези биопродукти. И специално, както казах, на първо място продължават да бъдат водещи са продажбите на бебешки и детски храни. Нали, това е водещия продукт в, в момента в България. Искам да завърша с няколко, с няколко заключения това, което е важно и което аз по-скоро го приемам като предизвикателство, не като слаба страна, е, че българското производство, българското биоземеделие е по-низко продуктивно и изключително зависимо от външни фактори, външни вложения, като в случая съм дал тор, торове, препарати за растителна защита и всичко останало. А, много висока зависимост от субсидиите. Тук вече навлизаме в политическите а, мерки, които се предприемат много голяма мотивация на новите биопроизводители. На първо място, може би, мотивацията са плащанията, субсидиите, за да започнат да произвеждат биологично производство. От, от страна на потребителите, за мен е важно, че българските потребители осъзнават ползата от консумацията на биопродукти и пазара на биопродукти се разраства по-бързо, отколкото производството, което е радващ фактор – и това, което за съжаление знаем и което, на което се базираме основно е, че най-голямото предимство на биопродуктите в сравнение с конвенционалните храни е, че или съдържат нула, или много по-малки количества пестициди, пестицидни остатъци, което нали, за момента е най- най-важно, най-важното предимство за консумацията на тези биопродукти. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Dr. Apostolov. Uh, we're running... Uh... Благодаря на господин Апостолов. Изоставаме с 5 минути от графика си. Затова, ако не възразявате, въпросите към вас ще бъдат зададени след като се изкажат останалите трима оратори. Сега давам думата на професор Ева Рембялковска от университета в Варшава. Тя ще ни представи някои основни научни констатации и методи, които доказват, че биологичните храни са по-полезни. Уважаеми госпожи и господа, много се радвам, че имам възможност да участвам в днешния семинар. Всъщност, слайдът, който виждате, е последният слайд от презентацията ми.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 да стигнете до първия слайд, за да може нашият оратор да започне. There you go. right. <laughs> well, now, okay. So, uh, yeah, we can skip the plan of the presentation, but uh, I would... Може да прескочим слайда с съдържанието. Може ли да покажем първия слайд. Ще говоря за хранителния състав на биологичните култури. Ще изложа след това хипотезите, ще говоря за инвитро проучванията, за проучванията върху животни, след което ще премина към заключенията си. Наскоро бяха извършени мета-анализи на хранителния състав на биологичните продукти в сравнение с конвенционалните. Този мета-анализ бе публикуван миналата година. Негов автор е господин Барански, мой бивш докторант, между другото. Екипът подбра 343 публикации, като се спря върху по-авторитетните сред тях. Какви бяха констатациите? Констатациите са, че биологичните хранителни, растителни храни съдържат много повече полифеноли от конвенционалните. Виждате цифровите данни тук, за различните видове полифеноли. Днес вече говорихме за това, че полифенолите се смятат за много важни за обмяната на веществата в човешкия организъм и за здравето на хората. В биологичните растителни продукти се съдържа по-малко кадми, с около 48% по-малко. Кадмият е тежък метал, който е много вреден за нашето здраве, може да причини и рак. Има и важна констатация за uh, за азотните съставки. По-малко е общото съдържание на азот, с 30% е по-низко съдържанието на нитрати и с 87% е по-низко съдържанието на нитрити. Те са всъщност най-вредни за човешкото здраве. Бе констатирано също така, че пестицидните остатъци са 4 пъти по-низки в сравнение с тези в конвенционалните растителни продукти. Тук виждате обобщение, основаващо се не само на метаанализа, който изложих току-що, но и на много други проучвания, прегледи и публикувани миналата година метаанализи. Можем да обобщим, че в биологичните храни се съдържат по-малко нитрати, по-малко пестицидни остатъци, по-малко антибиотици, повече феноли, повече минерали, повече основни масни киселини и по-малко синтетични хранителни добавки. Както казах, това обобщение се основава на много проучвания, основните масни киселини и по-точно ненаситените масни киселини се смятат за полезни за здравето ни. Днес узнах, че е извършен метаанализ на биологичното месо, който ще бъде публикуван в британското периодично издание за храненето. В него се установява, че в биологичното месо се съдържат повече ненаситени масни киселини. Въз основа на публикуваните до момента проучвания можем да допуснем, че съставът на биологичните храни се отразява по-благоприятно върху здравето ни в сравнение с този на конвенционалните. Можем да изкажем хипотезата, че редовното потребление на биологични храни се отразява по-благоприятно върху здравето ни, отколкото потреблението на конвенционални такива. Инвитро проучванията. Няма да се впускам в подробности. Тук виждате списък на инвитро проучванията, на които се опирам в изложението си. Виждате цитирани пет инвитро проучвания. Общата им цел е да се сравни въздействието на Соковете, извлечени от биологични растения върху заболеваемостта от рак и други биомаркери, на... свързани с метаболизма. В дясната колона виждате какво е въздействието. Четири от общо пет проучвания стигат до заключението, че екстрактът от сокове от различни биологични растения, като например ягоди, цвекло, спанак, грозде, имат по-силно положително въздействие. Например, що се отнася до раковите клетки, бе установено, че тези сокове в по-голяма степен блокират образуването на ракови клетки в сравнение с соковете от конвенционални растения. Мога да ви дам за пример сока от цвекло, например. Това са констатациите от инвитро проучванията. Сега ще ви цитирам лабораторни проучвания върху животни. това число е по-стари такива от миналия век. Виждате, че в най-дясната колона има плюсове, но има и минуси, т.е. В някои случаи е констатирано, че биологичните храни се отразяват добре на животните, но в други не е установен такъв ефект. Какво правим? Всъщност поставяме животните в клетки и им даваме храна, произведена от биологични и от конвенционални култури. Те могат да ядат колкото искат, могат също и да поемат колкото искат течности. Това е методът, който се използва при всички такива проучвания. Интересни са проучванията върху зайците. Показват, че ръждаемостта е по-висока сред зайците, които са се хранили с биологична храна. Друга интересна констатация е, че сред тези зайци има по-ниска смъртност сред новородените. Това са констатации от по-стари проучвания, но те не са толкова много, както виждате. Сега да преминем към по-скорошни проучвания. Тук виждате списък с публикациите, които съм проучила. По неодавнашните проучвания са само върху плъхове. Те са извършени от различни екипи от учени в различни държави. Общото за всички тези проучвания е, че има по-положителни резултати за биомаркерите на животните, хранили се с биологична храна. Не се използва факторът начин на живот, тъй като всички тези животни са водили един и същи начин на живота. Ако изобщо можем да опишем живота в клетка като някакъв определен начин на живот – Животните са имали възможност да играят с играчки и да се движат по-малко, но всички са били в клетка. Установено е, че плъховете, ако имат избор, по-често решават да се хранят с, органична, с биологична пшеница. Тук виждате резултатите от пете проучвания върху плъхове. Какво виждаме на следващия слайд? Тук са резултатите от проучвания, извършени както върху плъхове, така и върху други животни. Йоханес вече упомена две от тях. Проучването върху пилета е изключително интересно. На първия етап от експеримента. Пилетата, хранещи се с биологична храна, не са надавали, не са растели толкова бързо, колкото другите пилета. Но имунната им система е била по-реактивна, т.е. биомаркерите за имунната система са показвали, че тя е по-устойчива спрямо заболявания. Учените са привнесли зараза, заразили са пилетата с нещо като грип. Знаете, че когато един човек заболее от грип, той не иска да пие, не иска да яде, иска му се просто да си легне и да си почива докато оздравее. В същото състояние са били и пилетата. В продължение на няколко дни са били много вяли, след което изведнъж са започнали да се възстановяват. Има нещо много интересно. Пилетата хранили се с биологична храна са се възстановили по-бързо, започнали са да растат по-бързо и през следващите три седмици са били надали много повече от останалите. Хранили се с конвенционална храна. Много интересна е тази констатация, именно, че пилетата хранили се с биологична храна са били с по-устойчива имунна система. Има още едно проучване, което помена Йоханес, проучване върху мухи, върху дрозофила меланогастер. Това са мухите, които нахлуват във всяко домакинство през лятото. Мухите винарки. Тук е констатирано, че мухите са се чувствали много по-добре, когато са се хранили с, органи... с биологични картофи или биологични банани по-висока е била ръждаемостта сред тях, по-дълга е била и продължителността на живота им. Разбира се, няма нищо общо между мухите и хората, но въпреки това проучването е интересно. Последното проучване е проведено от нас. Аз ръководих това проучване върху плъхове Публикацията е на Шредницка Тобер и е от 2013 година. Работихме в продължение на 3 години. През първата година установихме, че потенциално имунната система на плъховете, хранили се с биологични храни, е по-силна. През последната година на експеримента привнесохме едно предизвикателство, подобно на онова привнесено по време на проучването върху пилетата. Физиологичната реакция бе съвършено различна. Оказа се, че плъховете хранили се с биологична храна са по-устойчива имунна система в сравнение с останалите. Това проучване все още не е публикувано, но мога да споделя с вас тази констатация. Сега ще се опитам да обобщя. Виждате заключенията тук на последния слайд. В заключение можем да кажем, че хранителният състав на биологичните растителни храни потенциално е изключително полезен за здравето на хората и животните. Инвитро проучванията показват, че тази хипотеза е подплатена с факти, например факти свързани с раковите клетки. Експерименти извършени върху дребни лабораторни животни, като пилета, мишки и плъхове, показват нещо много интересно, а именно, че настъпват много значими физиологични промени не само на ниво имунна система, в Дания и в Польша бяха проведени две съвършенно независими едно от друго проучвания върху плъхове, които показват, че нощната активност на животните е различна в зависимост от това с какво са се хранили. Знаем, че плъховете са активни през нощта. Плъховете хранили се с биологични храни. По време на тези експерименти са спели през деня, а през нощта са били много активни. Плъховете хранили се с ам, конвенционални храни са били с нарушена нощна активност. Датските и полските учени, абсолютно независимо едни от други, са стигнали до тази констатация. Необходими са още много проучвания върху животни, за да можем да докажем окончателно тези констатации. Необходими са повече проучвания в дългосрочен план. Не упоменах също така, че има разлики и в хормоналния баланс на животните в зависимост от това с какво са се хранили. Необходими са повече проучвания, тъй като най-интересните констатации бяха направени по отношение на второто поколение животни. Така че колкото по-дълго трае един експеримент, толкова по-надежни ще са и резултатите от него. Днес говорихме и за проучванията върху хора. Можем да обсъдим това по-подробно някой друг път. Принципно мога да кажа, че имаме нужда от добре разработени проучвания, както интервенционни проучвания на хранителния режим, така и епидемиологични проучвания, за да попълним събраните първоначално данни, които не са последователни, не са достатъчно убедителни, но отчасти са интересни. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви за вниманието. So thank you, Eva, for your благодаря, Ева, за подробната презентация. Отново ще оставим е, въпросите за последните 10 минути. И сега вече включваме по видеовръзка професор Филип Гранжан. Е, по скайпе ще се свържем с него. Той е преподава е, медицина, свързана с околната среда и в е, Дания, Оденсе и в Харвард също. Благодаря, е, господин Гранжан. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Неков. Много се радвам, че съм тук. И много се радвам, че не виждате колко съм потен в момента, защото иначе съм по-симпатичен. А слайдовете ми ще бъдат още по-красиви от мен. И нека да ви кажа с тях защо съм обезпокоен от въздействието на пестицидите в Европейския съюз, поради това, че нещата, които ядем, са твърде е, замърсени. Сега говорим за въздействието на пестициди върху общественото здраве. И тук ви показвам е, така, къде са е, складирани е, реално стотици вещества. И ние биваме излагани на много сложна смесица от пестициди, така че и хората, които ползват биохрани, отново биват изложени на пестициди поради замърсяване, да речем. Всъщност заплахата е свързана с това, че ние ползваме по около 300 грама на е, жител на Европейския съюз годишно биваме изложени на пестициди. И Това се случва посредством това, което вършим на работа или сме изложени на пестициди в домашна среда или в е, така, съседство, там където живеем. Главно е, остатъците от пестициди, всъщност около 50%, се откриват в плодове, зеленчуци и зърнени храни. Над 25% от тях съдържат повече от един пестицид, но е, Агенцията за безопасност на храните, примерно, казва, че не са надхвърлени граничните стойности. Но тези гранични стойности са установени, когато са били тествани е, отделните вещества по-отделно а не са били тествани като цяло въздействието на комбинацията върху е, човешките органи. Скоро от ЕФСА излезе е, доклад за въздействието на е, нови е, на вещества върху е, човешкия е, мозък Тук има информация за това какво може да тръгне по грешен път поради излагане на пестициди. Няма да изпадам в подробности но тук става дума и за възможността да се използват вещества, примерно за развитието на мозъка, хормона на тироида, на щитовидната жлеза, да речем, от изключително значение в това отношение и пестицидите могат да имат отражение върху него. Това особено се отразява на развитието на мозъка на децата. Има едно проучване в Северно Мексико. Там са изследвани деца, които са израснали в една долина, която е твърде облъчена с пестициди и други, които са растяли в подножието на планината, където не се използват толкова пестициди или почти не се използват. И е, по времето на развитието е, си, е, децата, които не са били изложени на пестициди, да речем на 60 месеца, значи 5 годишни, може да нарисуват човек, докато другите не точно. В лявата страна са децата, които не са били изложени на пестициди. Е, така че, е, вероятно, нещо се случва в развитието на мозъка на тези деца, щом има такива различия в способностите им. После тук е, е, виждате е, опит е, децата да, да свират на пиано или да си докосват пръстите един след друг. Децата, изложени на пестициди, имат сериозна трудност за направ... затруднение да направят това. Също така са проведени ред тестове, примерно за изрисуване на геометрични фигури. Това е едно изследване в Еквадор. Става дума за деца, чието майки са работили в оранжери, докато са били бремени. Майките не са били болни, не са имали всъщност някакви въздействия те не са дори е, пръскали те цветята, но са се занимавали с децата. Но техните деца, с цветята, изнете, техните деца всъщност се установява, че са две години назад в е, мозъчното си развитие по отношение на е, функциите на визуалните функции. Следващото изследване е за информация две изследвания в Калифорния и Нью Йорк. Тук се показва обективни резултати по отношение на рефлексите на две годишни деца. Смайващи резултати, съвсем паралелни също така при излагане на органов фосфати по време на бременността. Дет децата ви ще имат ненормално развити рефлекси, когато растат. И две различни е, изследвания са показали това. ДАП е, означава е, диалкилфосфати във всички случаи. Тук е, това са варианти на много вещества, които се използват и в Штатите, и в е, Европа. Е, един от най-общо използваните органофосфатни торме. От данните от щатите се установява, че има 10-кратно увеличение на съдържанието на е, тези е, метаболитни вещества в урината на е, майките и съответно от това повишено съдържание се стига до загуба на 4,25 точки е, интелектуален е, капацитет. Това са данни, с които е, разполагаме в момента. Нямаме данни разбити по отделните вещества и много трудно да се постигне, получат такива данни, защото ние сме изложени на, на смесицата от тях. Евентуалната горна граница е 65 наномола за литър – а, може би е, има голяма вероятност всъщност излагането на, на населението в щатите да е по-високо. В Дания границата не е 65, а е 166. Така че, макар че в Дания се използват много по-малко пестициди, отколкото в Европа и в Штатите, излиза, че е, ние сме изложени много повече на тези вещества, които увреждат мозъка, отколкото е, в Америка данните са различни на места е по-високо, е, е, стоеността на места по-малко. Е, има четири е, проучвания от щатите, които в момента се оценяват. Тогава ще имаме и по-подробна информация. Следващият слайд. Е, от Дания извършени проучвания върху работещи в оранжери. Тук се установява, че в момента, в който, тъй като се знае, че има вредно въздействие на майките, работещи в оранжерия, се забранява да влизат там в момента, в който се установи, че те са бремени. Изключително важно, достатъчно рано в бременността да се отстрани това въздействие. В... Има малко френски изследвания в това отношение, но като цяло в Европейския съюз изследванията са много а, малки. И за мен е, е притеснително дори, че а, толкова малко изследвания са направени, защото ние всъщност нямаме данни, с които да докажем какво правим с умовете на, след, на поколенията след нас. Не сме в състояние дори да покажеме какви са вредите. колегата Андерсън направи едно проучване, няма да ви прекарвам през подробностите, но общо взето заключенията са, че когато детето е изложено на пестициди по време на ранното развитие на мозъка, когато стигне до училищна възраст, в мозъка електрическите сигнали протичат много по-трудно и по-бавно. И това е свързано, разбира се, с намалено оптимално функциониране на психологическо ниво. Направени са такива тестове. В Штатите е извършено едно извършено едно изследване с сканиране на мозъка на деца в училищна възраст, е, е, свързано с излагане на майките на определени вещества по време на бременността. И колкото повече са били изложени майките по време на бременността на тези вещества, толкова по-слабо е развитието на мозъка и интелектуалния капацитет на тези деца в училищна възраст. Тоест, чисто анатомични данни имаме, че децата имат увреждания на мозъка поради експозиция на такива вещества. Европейската агенция по околни страна, е, Световната здравна организация проведоха една конференция, където бяха направени заключенията, че не следва само да определяме и да изследваме дозите за отделните вещества, а че ключов момент е кога е бил изложен съответния човек на тези вещества, особено е, пестициди, е, развитието ни като човешки същества, развитието на мозъка е, мозъка е най-сложната система в жив, човешки, в а, органичния свят и а, очевидно а, пестицидите се оказват отрова. Тук искам само да обобщя че уязвимостта всъщност е цената, която плащаме за това, че сме толкова интелигентни. И е, ранното развитие е най-уязвимо. Възрастните не са толкова уязвими, но ако се е, изложат на увреждащи влияния децата в ранното си развитие, там вредите са най-големи. И освен това, е, ще ги носите цял живот. Много често няма начин да се коригира това, което се е случило. И следващия въпрос е как оценяваме, е, да речем, е, така, ценността на мозъка, какви са последиците за обществото в такъв смисъл ние се опитахме да оценим какво ще струва на обществото загубата на интелектуален капацитет. Ако може следващия слайд, моля. 15. Тоест, тук заглавието е основни причини за загуба на интелектуален коефициент или капацитет. Тук изследвахме е, няколко диагнози, преждевременно раждане, това струва много е, на щатите, <laughs> загуба на интелектуален потенциал също. После изследвахме въздействието на органични е, същества, примерно веществата, които увреждат ендокринната система. Направихме съответни изчисления, включително и за Европейския съюз. Направихме го, защото се интересувахме именно от веществата, увреждащи е, еднокринната система е, и причиняващи диабет и е, затластялост. Основните разходи, които успяхме да изчислим за здравните системи, които са причинени от тези вещества, които въздействат на ендокринната система, са свързани с пестицидите и те възлизат на милиарди евро година. Застрашава се развитието на мозъка, намалява се интелектуалния капацитет – и всек, всеки, всяка точка от загуба на интелектуален капацитет се изразява в е, загуба за економиката за около 10 000 евро. И сега, вие тук в е, Европа, е, които сте в залата, сте с много висок интелектуален коефициент, но Сигурно не сте загубили много от е, тях, но имайте предвид, че всяка точка интелектуален коефициент се изразява в загуба от 10 000 евро за економиката. И накрая разглеждахме влиянието на пестицидите и установихме, че повечето от тях са от токсични за мозъка по един или друг начин. И заключението ни е, че може ли е, да видим следващия слайд? Заключението е, че докато изчакваме за по-конкретни данни, би следвало да тълкуваме несигурните още данни е, в посока на това, че са необходими превентивни действия за е, защита на развитието на мозъка. Сега трябва да установим кои пестициди всъщност са най-вредни за следващото поколение, но е, добре, може би ще трябва да отложим решенията за следващите 10 или 20 години, но нека да си дадем сметка колко точки интелектуален капацитет ще бъдат изгубени, каква вреда ще бъде нанесена на нашите деца. Нека да не отделяме прекалено дълго време да установим факти, които вече трябваше да бъдат установени. Благодаря. So thank you, Professor Grandjean. And... Благодаря ви, професор Гранжан. Ева трябва да тръгне по-рано, така че Ева, имате ли време поне да отговорите на един въпрос? Ако има въпрос към вас, благодаря. Аз съм от генерална дирекция. научни изследвания на Европейската комисия. Тези проучвания е, какво въздействие имат и може ли да се окаже, че говорим за пестицид гейт? Е, председателстващия. Аз всъщност е, питах, имате ли въпрос към професор Бялковска? това поредица изолирани проучвания ли е или може да доведе до а, пестицид гейт? Uh, can you hear me? Yeah. So it's a okay, question sorry. to the speaker, okay, but good. it could uh, have more. It would be interesting what. Uh... Е, този къде са мои? Okay. So. Uh, и професор Гранжан, ще отговорите ли? Can say are isolated. Всички тези проучвания са изолирани. А, да, има неща, които не са ясни, не могат да се проучат. Въпросът е следният. А, можем ли да защитим е, достатъчно добре най-важния орган на следващото поколение – мисля, че в Европейския съюз е, има принцип на предпазливост, който се използва и в тази конкретна ситуация е много подходящ. Аз като учен бих си правил проучвания десетилетия наред, бих станал известен със своите проучвания, бих е, предоставил пълните доказателства. Обаче всички е, сред нас, които са родители, които са баби и дядовци, смятат, че трябва бързо да се защити следващото поколение. Написал съм една книга, която се нарича Имаме един шанс, публикувана от Оксфорд University Press. А, можете да си я набавите, струва само 20 лири. Щях да ви я донеса, ако бях успял да дойда. Но тъй иначе книгата съвсем не е скъпа и в нея има една цяла глава за пестицидите и се а, говори и за това какво трябва да направим, ако искаме да се защитим и себе си, и децата си, особено децата си, от химикали, които могат да а, увредят здравето им за цял живот. Благодаря. Други въпроси има ли? Има. So I want to step over. Thank you. Uh, more the reaction from pesticides. Ами, просто един коментар от производителите на, от е, Асоциацията на производителите на пестициди. В ам, доклад на ЕФСА е показано, че 50% от а, е, пробите съдържат е, остава си от а, е, пестициди. Това е вярно, но също времено 97% от а, продуктите, които се консумират, са били под нивата, които са под максималните нива, които са били зададени. На второ място, всеки химикал може да е, може да отрова. Всичко зависи от дозата. Пестицидите имат за цел да убиват вредителите. Тяхната цел е да се борят срещу вредителите. Защо тогава не говорим за пестицидите като начин да се защити храната и човешкото здраве от тези вредители и заболявания? Мога ли да отговоря? Заповядайте, професор Гранжан. Що се отнася до тези а, лимити на безопасност, ще кажа само следното всички ние сме изложени на тези вещества, чрез храните, които консумираме. ЕСА, е, производителите, селското стопанство казват, всичко това е безопасно, възоснова на проучвания върху плъхове. Това, което аз ви казвам днес, е, че можем да демонстрираме, че мозъка на децата се уврежда от пестицидите, на които са били изложени. Разбирам, че има хора, които вярват, че щом под излагането е под настоящите зададени лимити и всичко е наред. Но аз мисля, че тези агенции не са задали лимитите правилно. Мисля, че е, е, това, което установяваме от децата, които страдат от забавено развитие на мозъка, е, трябва да се вземе предвид. Председателят, господин професор, а, смятате ли, че преминаването в много по-голяма степен към биоземеделие ще спаси, ще намали загубата на IQ, на коефициент на интелигентност в точки? Във връзка с казаното от господин Онофре по-рано, стана ясно, че дори в а, бебешките храни от органичен происход, пак, от, от екопроисход, пак може да има пестициди. Това е шокиращо. Не знам дали е, по-добрият подход е по-добро етикетиране, е по-добър контрол. Аз съм лекар. Не създавам политика в тази област, но знам, че трябва да направим нещо, защото трябва да се ограничи излагането ни на пестициди. Доколкото аз разбирам нещата, еко, земеделието е един от начините да се подходи тук и аз бих го подкрепил. Мога ли аз да се включа с един въпрос към вас, професор Гранжан? Интересна, много интересна презентация. От гледна точка обаче на политическите мерки, какво бихте ни насърчили да направим като законодатели? Вие казвате, да, има здравословни проблеми от децата, дори при много ниски нива на излагане на тези вещества. Обаче, какво ще препоръчате на изграждащите политиката? Нека първо да кажа, че ЕФСА и ЕКА трябва да разгледат елементите, свързани с токсичността за развитието на мозъка, като основен елемент, както и карциногенността влиянието върху ендокринната система и върху репродуктивната система. Човешкият мозък е изключително уязвим. Това е просто ново научно е, откритие. Неврологията и човешката медицина през последните години е, ни показват това. Показват, че мозъкът е изключително уязвим и трябва да предприемаме повече мерки, за да се защитават мозъците за в бъдеще. Защото не е добре да се губи дори и частица от капацитета на мозъка. Някой може да живее с един бъбрек, но не може да живее е, с по-малка част от мозъка си. Е, мозъка ни прави каквито сме. Знаем се, че може да има поведенчески увреждания, знаем, че има а, опасност от а, тенденции към самоубийство и така нататък, и така нататък. Всички тези елементи са свързани, доказано е, с развитието на мозъка в началните стадии на развитие ще предоставя тази информация и на ЕСА, и на ЕКА. Те са добре информирани. ЕКА винаги е одобрявала насоките на Европейската организация за сътрудничество за развитие и дайте да направим следващата крачка напред, за да защитим следващото поколение. Имате ли допълнителни въпроси? Не. В такъв случай нека да предам думата на господин Неков за заключение на този изключително интересен семинар. Uh, I'm impressed благодаря, Даниеле. Благодаря, професор Ранжан. Изключително впечатлен съм от вашите изказвания. Много интересна дискусия, много информативна всеки от вас ще си тръгне от тук с много нови познания. Чухме примери за различните методи от органичното земеделие, екоземеделието, които могат да се приложат при Другите други видове земеделие, конвенционалното, например, примера с ягодите, да не забравяме и че това, което е добре за околната среда, е добре за здравето, за здравеопазването и ако родителите консумират органични храни, техните деца ще бъдат по-здрави. Това означава ли, че а, органична, а, че биопроизводството може да а, подобри и а, здравеопазването. В крайна сметка, отказаното от професор Дембиоковска стана ясно, че има въздействие и върху а, възпроизвеждането а, при изследваните животни. А, нека да благодаря на всички, които участваха, за, а, на всички, които се включиха, да благодаря на секретарията на стола и да благодаря особено господин Джан Лука Ладло, който подготви този семинар и покани група на високо, високо, високо квалифицирана група европейски учени. Господин Джан Лука Павло, благодаря ви за усилията, които полагате и за успеха на този семинар. Грация Джан Лука, казва председателят. Благодаря на всички присъстващи тук в залата. Благодаря и на публиката по интернет. Благодаря ви много. Всичко добро. Приятна вечер.